Скъпи колеги, е, извинете ме за закъснението, обаче колкото и да е странно, политически живот на Европейския съюз не се върти изключително около бюджетната комисия на Европейския парламент. Имаме съвещания, срещи, включително и с печата, за да коментираме последните събития. Ще се опитаме да е, работим бързо, защото е, това е седмица за ученическа вакансия за Белгия. И е, и Европейското училище, секретарията. Ние сме свързани с Европейското училище или поради децата, или поради учителите. И ако събитията в Европейския съюз са много важни, въпреки всичко, дневният ред си е в сила и имаме само половин ден и трябва колкото се може по-бързо да изчерпим дневния ред преди е, заседанието на координаторите, което ще се проведе след това. Видяхте дневния ред, видяхте и протокола. Ако нямате забележки по дневния ред, е, смятаме, че дневният ред е прият. тук още ми казаха, че за съжаление е, по причини политически, лични или вулканични, госпожа Андерсън няма да може да присъства. И заради това предлагам 12-та точка да бъде отложена за друго заседание на нашата бюджетна комисия. Така, след това уточнение смятаме, че дневният ред е прият. Сега, по е, втора точка, съобщение на председателя. Е, в е, граф Кобо Нюс виждате езиците, на които се работи днес. Освен това, има и кратък протокол от работата на неформалната група по международните е, финансови институции. Искам да се спра по-специално на две точки. Първата точка е това, което стана днес, този уикенд. Е, решенията от изключително финансово, економическо и политическо значение, които Европейски съвет трябваше да вземе и е, по които е, съвета на министрите на економиката и на финансите е, приеха инструмент, който ще се приложи и по който Европейската комисия все още работи, за да промени всички политически инструменти в правни и финансови инструменти. Е, така че едва ли днес е, можем да правим коментари. Още повече, че нашата бюджетна комисия не е най-пряко засегната в Европейския парламент, но е, съвсем естествено ние трябва да разгледаме полуките от е, тези събития и от тези решения и да преценим е, е, какви политически крачки трябва да бъдат направени в последствие, съобразно нашите правомощия като бюджетна комисия на Европейския парламент. И още повече, че този план за економическа помощ е, предвижда нови възможности и по силата на 122 член от Лисабонския договор. Комисията от името на Европейския съюз е, може да заеме на международния пазар 60 милиарда евро, които да преотстъпи на държави членки, които да са в е, финансово затруднение, независими от неговата воля. Това е част от плана, който е, е всъщност ще бъде, който е съобразен с нашите правомощия от наша компетентност. Е, то, е, сега обаче е трудно да се каже на какво правно основание, защото в е, съответната комисия все още работи по този въпрос. Така че днес не ви предлагам дискусия по този въпрос, но е ясно, че ще трябва да обсъждаме този въпрос и изобщо е, събитията от е, този уикенд е, са ново политическо събитие, което бележи отварянето на нова глава в економическата история на Европейския съюз и предполага а, значителна работа, като например приемането на финансовата рамка. И когато я обсъждаме, ще трябва да се съобразим с тези събития. Та, в този дух първата среща, на която отново ще говорим на тази тема и ще говорим по тази тема не само помежду си, но и с представители на бюджетните или на финансовите комисии на националните парламенти защото, както знаете, на 1 июни ние е, организираме годишната среща на бюджетните комисии на Европейския съюз и вече бяхме включили като основна тема в дневния ред координирането на бюджетните комисии в Европейския съюз съобразно необходимостта от е, по-добро финансиране на общите цели. Е, тези, които наричахме Лисабонска стратегия от 2000 до 2010 година и които ще бъдат е, стратегията за Европа 2020, която по принцип трябва да бъде прията на Европейския съвет през юни след становище на парламента. За да се подготви тази среща с нашите колеги от националните парламенти, знаехте, че преди 6 е, месеца ние поръчахме проучване в е, специализирани консултанти в областта на публичните финанси, е, за да се поставят структурите на бюджета на националните бюджети и на европейския бюджет и да са по... това проучване не включва 27-те държави, а около 12 държави. Проучването е, предвижда как е, всяка година тези страни отразяват в националните си бюджети общите европейски цели. Независимо от това дали става въпрос за Лисабонската стратегия или за програма 2020. Това проучване е, е, със сега съществува само на английски, но до няколко дена ще бъде е, преведено на всички езици и ще служи за работен документ на тази среща. На 1 юни. Това е което имах да ви кажа като съобщение на председателя. Трета точка одобрение от протокола на заседанието ни от 7 и 8 април и е, съобразно е, нашата традиция ние е, смятаме, че протоколът е прият. Стигам до четвърта точка от дневния ред а, именно проекто доклада за нашия докладчик Сидония за а, на проекто бюджета за 2011 година. На Сидония е, е необходимо пълномощно за триалога. Благодаря, господин председател. Първо бих искала да изкажа благодарност на всички, които взеха участие в е, подготовката на документ, който беше изработен е, е, много бързо миналата седмица. Ние ще продължим с тази ускорена методика на работа. Мисля, че вие разбирате защо няма превод. Времето беше ограничено и е, е, трябваше да продължим да работим по всички документи по време на бюджетната процедура. Е, трябва да напомня отново защо трябваше да работим под такова напрежение. Е, то е защото моето желание и моята мечта беше да дойда на пленарното документа да бъде прият преди Корепер и преди среща на съвета. И това, е, може би, до някъде е, е, ме извинява за това, че трябваше да работя бързо. Сега по съдържанието. На 25 марта. В пленарна зала ние приехме нашите приоритети за 2011 година. Сега и на масата е проекто бюджета на комисията. И моят доклад е коментар по проекто бюджета на комисията във вида, в който ни е представен. Няма да, предла... Няма да повтарям това, което казах през март. Едва ли е необходимо е, е, е, връщам се към предложеното от комисията на 28 април. Искам да се върна само на някои основни точки, които според мен биха могли да бъдат ключови въпроси за триалога, за бюджетния триалог. Първо, um, Оценка на проекто бюджета показва, е, че маржовете са много ниски и че е, почти нямаме възможност за маневриране, е, за приспособяване на нашите приоритети. За съжаление, трябва да се каже това. И преди да се върна към съдържанието, искам да привлека вниманието ви към алинея 56. Там имаше печатна грешка малка, но важна дума нот липсва, така че, за да се избегне всяко недоразумение, искам да прочета на глас правилното изречение на алинея 56. 2,9 от дела на комисията в Европейския бюджет, че това не са всички разходи, и съответно е, Европейската външна служба е включена на този етап. Така че не всички разходи, за разлика от написаното е, в е, документа. И сега няма да поставям под анализ причината за появата на грешката, но моето мнение е, че това, което е на масата в проекто бюджета, не отразява всички разходи за следващите години. Така, отново по съдържанието само по себе си. Искам да започна с доста общи забележки, свързани с стратегията 2020, сега е, Европа, стратегия 2020. Предложението на комисията в проекто бюджета казва, че там се включва стратегията, която трябва да се прилага 2011 година. Обаче в доклада аз изразявам съмнение, защото става въпрос за прекръстване на налични програми, обаче е, читно бюджетно не е възможно да се прецени дали е, има повече средства за тези флекшитс, които ще възникнат от тези стратегии или не. Ще посоча само един пример, и но това не е единствения. Пример за е, програмите за младеща. Сега имаме нови имена, движение, е, младеща в движение, обаче е, въпросът си остава ще засилваме ли тези програми или точно кои програми се крият е, е, под е, флага Младост в движение? Така че комисията трябва да ни предостави повече информация точно по кое бюджетно перо трябва да бъдат включвани тази бъдеща Европа 2020? Как да се очетоводява? Освен това, е важно за нас да получим по-подробна информация как наличните програми ще допринесат и какви ресурси от настоящите програми ще бъдат прехвърлени, ако изобщо бъдат прехвърлени и е, в изпълнение на тази Европа стратегия 2020. Страхувам се, че ще трябва да проверяваме цялата бюджетна процедура. Освен това, е, имам и е, така безпокойства за младеща. Това е приоритет, който е близък до сърцето ми и изобщо не съм удовлетворена от е, предложенията на комисията в проекто бюджет. Дори ако погледнем младите научни работници в ФБ7, например, това изобщо не отговаря на нашите очаквания да се засилят приоритетите за младеща, образование, мобилност или ключови дейности изобщо не са предвидени на нивото на инфлацията, така че на това се очакваше. Е, сега е, едно Б. В, тази глава едно б хубавото е, е че има възможности за увеличение на изплащанията. Това се очакваше, искаше се и се надявам, че това отговаря на решенията за приложение, нашите политически искания към комисията. Надяваме и това ме кара така да приветствам а, тези възможности за нарастване на плащанията. По глава 2 е важно да се отбележи, че по Лисабонския договор е, е, всички бюджетни власти е, са, третират на равна нога. Това значи нови правомощия, но и нови ограничения. И искам да посоча увеличението на преките помощи. Да ви напомня дискусията в пленарна зала. Някой от членовете, не аз, но някои членове на парламента, дискуси, обсъждаха програми свързани с училища, плодове и зеленчуци. И тук има значително увеличение на комисията, отбелязала съм го. Е, в 3 е, а е, имаме увеличена помощ за Стокхолмската програма. Аз погледнах и за Фронтекст. Има усъвременяване на това, което се случва. И е, там имаше слабости в приложението на решенията за Frontex. Е, сега по глава 4 искам е, да изразя своето безпокойство от намалението на ангажиментите поети към Палестина. Тук трябва да се проучат нещата допълнително. Това е политически важен въпрос. Има значително намаление. Освен това, от Балтийската стратегия има прехвърляне на средства по МП програма и по глава 5. Това, което забелязах в глава 5, аз тълкувам е, като освобождение на някакъв е, марш от страна на комисията. Може да е, е свързано с външната европейска служба. Ако така остане, мисля, че маржът трябва да бъде е, една от темите на дискусията при триалога. Това, което ме безпокои, освен това е, че комисията не предвижда а, абсолютно никакви а, а, не, а, работната сила в Кутуно. Ние трябва, това трябва да продължи да се обсъжда в триалога. Комисията не се занимава с този въпрос, но все пак трябва да се остави някакъв марш, изобщо някаква възможност за действие. Е, обратно на практиката от предходните години, аз е, не съм подбрала любими въпроси от списъка, от въпросите за триалога. Ние трябва да си дадем свободата по време на триалога да обсъждаме с съвета и комисията е, всички е, въпроси, които ни безпокоят. Лично аз смятам, че всяка точка от проекто правомощията трябва да се обсъдят преди самия триалог. Искам да спра до тук и искам да чуя вашето становище. Мерси, Сидония. Благодаря, Сидония. Сега всички отбелязахте, че трябва да в текста да добавите думичката нот. Не. И това ми припомня една един, един вид кога на нашия приятел Джейм Сеймър, според в, в английските вицове, когато една леди казва не, това значи може би, когато казва а, може би това значи да, а когато казва да, това, тя просто не е лейди. Така че, аж когато а, а, щом Сидония казва нот, значи трябва да помислиме. Това е, тя е един истински, истинска, добра а, докладчица. Трябва също така да кажем, че при дипломатите отговорите са точно обратното. Да, когато един дипломат казва да, това значи може би, когато казва може би казва това е не, а когато казва не, той просто не е дипломата. А, а бюджетният контролер или този, който работи с бюджета, трябва винаги да казва не. Но нето може да бъде интелигентно или глупаво. За това искам да дам думата на колегите, които искат да се изкажат, както и господин генералния директор по бюджета, който е, е тук сред нас. За нас това е чест и той ще отговори на въпросите, които задава колегите, задават колегите и докладчика. Госпожа Балдзани. Мисля, че Сидония прави, от, извършва отлична работа. За това смятам, че ние трябва да я, да я подкрепиме в този много чувствителен и сложен а, момент на работата. Струва ми се същевременно, че трябва да направим някои е, съществени и необходими промени. Първо, трябва да припомним и то настоятелно, че трябва да се преразгледат е, да се преразгледа финансовата рамка и то е, непременно. Предвид случилото се през последните дни, трябва да настояваме на необходимостта от един общо европейски отговор, общо европейски подход който обаче трябва да включва и да предвиждат по-голяма гъвкавост. Що се отнася до приоритетите? Всичко свързано с, а, млад, млад, с младежите, младежките програми е от огромно значение. Това е залегнало във всички политически програми, в но в общите забележки трябва е, да наблегнеме на стратегията 2020. Европейския парламент е, настоя пред комисията да настоява и да бъде много строга спрямо държавите членки, които не превръщат тази стратегия в основен приоритет, за да не се случи това, което се случи с Лисабонската стратегия. Но Що се, що се отнася до новите ни правомощия? Ние трябва да, да, да наплегнеме на това, че ще бъдеме строги, че не искаме само бюджетни и математически решения, ние искаме и политически решения. Необходими са политически решения, политически отговор, т.е. ние няма да приемеме само един математически модел. Хелга Трупел.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 und was man besser machen kann, um sich diesen Ärger demnächst nicht mehr einzuhandeln. Dankeschön. Merci, Elga. Благодаря много, Елга Салватор-Гарига. Благодаря ви, господин председател. Имаш доста после. Да се върна към вашата към вашият чия анекдот за неинтелигентното и неинтелигентното отвръщане с не. Струва ми се, че днес съвета по-скоро реагира отрицателно. Той казва не. Сега, бих искал да мога да считам, че това не е интелигентно, не е, но се надявам, че е до момента, в който ще се приложи и проведе трилога, ще, нещата ще се променят и че този трилог или три, тристранен разговор няма да бъде най-краткия в свеста. Надявам се, че първите ще, че ще има напредък по оформяне на бюджета на Европейската служба за външна дейност. Сидония е права, че нещата са много, много сложни, много трудни и че, и че ние ще трябва да бъдем много е, неотстъпни и, и много да поставиме нашите искания по много категоричен начин. В крайна сметка, е, топката е в полето на съвета. А, това, което е представено от Сидония, отговаря на духа, който ние обсъждахме нещата тук, така че ние трябва да й предоставим правомощия да обсъжда, да преговаря и с една дума Цялата наша комисия подкрепя Сидодия, подкрепя доклада, макар и струва ми се тук и там да трябва да се внесе изменения за уточняване и за а, така наблягане на някои неща. Искам да се върна към така наречените флагшипс или а, са най-основни, най-важни събития, които са споменати от Сидония. Това са за, за, за, за, за пръв път а, има а, изразяване в цифри на а, стратегията 2020. В а, тази стратегия 2020 ще има политически елементи, които трябва да бъдат а, финансирани като основно, основни части на стратегията си, както каза Сидония, за сега като че ли финансирането е по-скоро неутрална, това са бюджетни пера, които са залегнали в 2011 година и на практика не са политически аспекти или политически варианти. В проекто бюджета 2011 година приоритет приоритетите са не са не са изразени както трябва, т.е. ние можем да измениме е, основните приоритети в стратегията 2020. Е, комисията е казала какви са за нея приоритетите. Ние, ние можем да отговориме на техните предложения за 2011 година година, като пренаредим приоритетите според нашите е, виждания. Така че, наистина, изправени сме пред огромни предизвикателства, и, но можем наистина да изработиме една, е, един проект, който да отговаря на наистина нашето виждане на нещата. Е, да, господ... Добър ден господин е, председател. Аз е, работих по е, Разликата между моят доклад и този доклад е, че аз се включих 2007, 2008 и 2009 година. И ангаж... ангажиментите бяха 9%. Не става дума за разлики от 9 до 7, от 6 до 8. Така че струва ми се, че ние като че ли на практики не можем, не можем да, пред, да обещаеме повече, както бих, бяхме искали в самото начало. Що се отнася до, бюджет, до бюджетните линии, аз ги предвиждах като развиващи се много по-бързо. Аз исках да спомена и онези 19% растеж и онези 2%. докато, що се отнася до предприятията, имаме минус 17%. Тоест става дума за 50 милиона. И като основната сума от отива за Галилео, сателита Галилео, като намалението е 78%, т.е. става дума пак за обещание. Наистина докладчика е прав, че 3 е милиона по-малко за младите, това, през, през, това може да е символично, но това все пак е, е намаление на бюджета. Що се отнася до селското стъпанство, в 2009 година, 2010 година намалението беше спада, спада беше 3,3%, е, така че ние, ние се опитваме да наваксаме с процент цяло и едно не е Казваме също така, че енергетиката ще бъде е, приоритет от, за бъдещето. Така че за новите мрежи или за е, с хранилищата на диоксида или за а, вятърната енергия, предвижданията са абсолютно недостатъчни. Аз, не, да, също така не съм доволен от цифрите, които са предложени за рибарството. В, за, между, за международното рибарство спада е минус 6,6%, докато при вътрешния пазар а, е, увеличението е плюс 25%. В регионалната политика са 4%, защото в момента се реализират е, проектите за сближаване в е, образованието и културата също отбелязваме един напредък, докато обаче здраво, здравоплазването и е, защитата на потребителите има намаление, като последната година те са е, от е, 3,10. Просто цифрите може би не са много големи, но пропорционално са също много важни. Не можем обаче да плащаме за е, Шенген 2, САС 2, защото в крайна сметка, вместо да се подобрява, тази система е много по-неефективна. Е, фонда за гражданите, за границите 22% повече, докато в други области имаме увеличаване и растеж. В АФЕТ ще е, обсъждаме тези про- проблеми, защото имаме спад за сумите, които са за е, Палестина, пък увеличаване за сумите, които са е, предназначени за Западните Балкани, за е, Афганистан имаме увеличение с 25%. Знам, че за АКТБ е, не, нещата не са се променили много при всички случаи положението е по-добро, отколкото при предните години, когато намалението беше с 28%. Но що се отнася до енергетиката, както казах за 2009 и 2010 година, а, ние а, направихме а, различни разпределения и при, за мобилността имаме увеличение с 10%. Но тези големи проекти все още не, са, не, не намират правилното субсидиране, са правилното финансиране. Но не разполагам а, с а, достатъчно време, за да, на, за да навлеза в, в подробности, що се отнася до а, изплащанията. За някои имаме проблеми но за някои проекти а, е, а, е, намалението на сумите с 19 е, процента. Какво означава това? Дали просто, че пилотните проекти ще приключат през 2011 година или просто не разполагаме с необходимите средства, за да финансираме тяхното е, финансиране по-нататък. Благодаря, колега Ингрид Греслер. Като видя какви грижи имат гражданите, те са загрижени за еврото на първо место. Смятам, че тази загриженост трябва да се спрем на нея, като се погрижим по въпроса кой спазва европейските права и кой не ги спазва. Стабилността къде е има и къде няма. Така че е правилно да говорим за финансовата устойчивост и в тази връзка да добавим няколко точки в мандата. Трябва да се погрижим повече по въпроса кой спазва европейското право и кой не го спазва. Ние трябва да го направим това. Мисля, че има механизми за проучване на този въпрос периодично и да реагираме на това. Аз самата се опреквам, че не съм го правила до сега. Трябва да помислиме по това. Може да реагираме в момента сега в нашата бюджетна комисия, но, но няма да изглеждаме достоверни в очите на нашите избиратели. Това е първо. Второ, външната политика. Като гледам а, инструментите за стабилност, на външната служба имаме 32% растеж. Се питам дали е добре тези програми във външно-политическата част, където възниква въпроса как се управляват тези програми, дали просто да ги оставим така да се изпълняват. ICI е плюс 30%, стабили... инструмент за стабилност програмата Ядрена сигурност също е в списъка на желанията. Мисля, че тук трябва точно да помислим кое е разумното и да се погрижиме а, бюджетно за подобряване на нашата позиция в преговорите като парламент. Трябва да говорим по този въпрос, как се справим с това. За мен е, би било полезно да науча какво е плани... планирано с тези пари. Кое оправдава този голям растеж? Говоря за външно-политическия бюджет плюс 16%. Нека комисията да ни каже нейните аргументи. Благодаря. Мерси, Инге. Благодаря, Инге. Да. Е, спазването на европейското право на критериите за пакта за стабилност и растеж трябва да остане наша основна грижа. И отговорът на Инге е ясен днес. Нито една от 27-те страни не ги спазва, но положението е изключително. Обаче, ако искаме да имаме някакъв принос, ние трябва да работим е, координирано с комисията ЕКОН. Имам е, още трима, трима за искане на думата. Рамфелт има думата. Благодаря ви. Първо, аз е, искам да подчертая, както много други, че докладът е много хубав. Ние сме доста близко, почти до съвместен възглед за нашата политика и приоритети. Е, Сидония е свършила чудесна работа. Въпреки това искам да направя няколко коментара, особено по общите забележки, първата част от доклада и да подчертая това, което Франческа Балзани току-що каза има три глави по политическите приоритети. Е, седми за приоритетите на комисията, 8 и 9 за нашите собствени приоритети. И всички те са за младеща. Те са чудесни. Въпреки това обаче смятам, че основният приоритет за всички нас е растежа и работните места. Е, програмата 2020 като цяло е, говори за заетост и устойчивост, т.е. трябва да има параграф в началото, за да се подчертае, че това е основно националния приоритет и мисля, че трябва да включим това. Освен това смятам, е, че трябва... Е, ние всички знаем, че основният проблем тази година ще бъдат економическите проблеми на държавите членки поради кризата, заради това, че те не искат да увеличат е, техните вноски в бюджета на Европейския съюз. Това ще бъде основният проблем. И това трябва да се каже още в самото начало. Особено като се подчертае това, което господин председателя е правил неколкократно да се подчертае добавената стойност на е- Европа в е, бюджета, но и допълнителността, е, взима допълняемостта между националните бюджети и европейския бюджет т.е. да се мотивират държавите членки, че дори и да са в финансова криза, ще бъде е, полезно за тях да използват бюджета на Европейския съюз. И това трябва да се подчертае в встъпителен параграф, за да се избегнат някои критики, е, които ще се сблъскаме, когато ще поискаме повече пари за европейския бюджет в началото да се подчертае нашия възглед за нашите собствени политически приоритети. Имам въпрос към Сидония, който засяга по-скоро метода на работа. Рапор... Е, е, докладът е чудесен, но, но там има 73 параграфа. Може и още повече да станат, докато свършим. И не може е, всички те да бъдат включени в дневния ред по някой път на определен етап трябва да задълбочим дискусията си по същинските ни приоритети. Едно, две, три, четири. Нашите условия, червените линии, които не могат да се е, прекрачат. Стратегия за преговорите. Е, защо да го правим и как? Може би в последствие е, трябва при закрити врати да го направим, без присъствието на другите институции. Освен това мисля, и това е вторият ми въпрос, трябва да се замислим за това как да работим с другите специализирани комисии на Европейския парламент. Когато е, работехме по този въпрос по-нормално, ние се съобразявахме с тяхното мнение. Е, много от тях бяха отразени от от е, изменения, които ние бяхме направили. Сега трябва да сме по-внимателни, за първ път прилагаме новата процедура и трябва да подчертаем, че ни трябва сътрудничество с специализираните комисии. Знаем, че някои от тях, поради това, че няма време, не можаха да изработят официално становище по този доклад. Но въпреки това трябва да е, чуем какво ще кажат дали ще имат тяхно мнение или ще приподпишат съвместни изменения с нас. Докладът трябва да бъде обект на особено внимание и заради това се даде тази възможност да се прилага тази процедура на Седония. Това е. Председателя, благодаря. Господин Букров, има думата. Thank you very much. Благодаря много. И аз искам да подкрепа казаното от Гьоран и от другите за това, че нашите приоритети трябва да бъдат много ясно и точно определени. Бих искал да спомена кой според мен е основният приоритет с борбата срещу кризата. След като изчетахме документа на комисията, ще като излиза, че като че ли в момента сме в положение на излизане от криза или посткризисно положение. Това обаче абсолютно не е вярно. Ние сме в дълбочината на кризата, в сърцето на кризата. Така че бюджета трябва да бъде кризисен бюджет. Много от а, националните бюджети бяха пре структурирани за борба с кризата. И в този контекст е много важно да се каже, че най-важната, най-важният инструмент и най-важната мярка, която трябва да вземеме е да помогнем на хората да се върнат на пазара на труда. И това беше казано в, в доклада на Сидония. А, ако инициативата млад, Младеща в действие, например, я, я разгледам, я, я разгледаме, ако разгледаме тази инициатива в дълбочина, ако направиме анализ, ще решиме, ще видиме, че това е само един, а, а, едно заявление, един девиз или един а, едно политическо заявление. Така че, да, разбира се, трябва да се финансират университетите в Европейския съюз. Е, много от тях са в много лошо състояние и И не парите ще помогнат на тези университети да се оправят, а по-скоро да се, ако се промени външното и вътрешното управление на, на структурите. Така че целта е, е, ние да е, бдиме за създаването и прилагането на подходящите механизми за регулиране и контрол над средствата, които ще се разходват по дадените програми и инициативи с цел бъдещето на Европа. Естествено, че основното за бъдещето на Европа е безработицата сред младеща, сред младежите. И там имаме и много пропуски. Бюджета на Европейския съюз е малък бюджет и естествено не може да намерим решение на всички а, проблеми. Но мисля, че трябва да има, както казах, преструктуриране и пренареждане на приоритетите. По този начин даваме знак на комисията и на националните парламенти. Какво за нас е кризата и как смятаме да излезем от кризата? Господин Форд, благодаря ви, господин председател. Аз мятам, че този доклад е един отличен доклад. Искам да се спра на две неща. Първо, глава 2 и млечния фонд. Става дума за предложение за един постоянен млечен фонд. Аз мисля, че тук няма едно, така няма консенсус по този въпрос, нито в тази комисия, нито в парламента по принцип. Е, защото в крайна сметка ние предвиждахме това като временна мярка, не като постоянна. И на, на второ място. Про, а, е, много Става дума за фонда за, за, за, за борба с е, адаптиране към глобализацията. Като пример мога да, да кажа следното. Ние ние а, е, приветстваме включването на точка 9 в глава 1а и знаем. Знаеме, че в е, миналото имаше известни програми, много от програмите започнаха много е, бавно, но мисля, че не знам дали другите институции смятат дали тази, тези суми с, са а, достатъчни, но мисля, че просто трябва за сега да поискаме да се поемат ангажименти за включване на корекциите към тези е, промени, които ние поискаме. Господин генерален директор. Благодаря. Благодаря, благодаря ви, господин председател. Благодаря за а, е, направените коментари. Ще се опитам да отговоря на някои въпроси, които бяха зададени към комисията. Първо, въпросът е за програмата 2020. Искам да посоча цифра, която показва връзката между тази програма и бюджета – макар и бюджетът е, далеч да не е инструментът за прилагане на тази програма, чието поле на приложение отива далеч е, отвъд е, нивото на общностния бюджет. Защото държавите членки финансират част от тази политика. Въпреки това, искам да посоча тук, че специално за Европа 2020 можем да приемем, че около 58 милиарда евро, т.е. еди какъв си процент от е, бюджета на Европейския съюз, са посветени по един и друг начин на целите 2020. И вътре в тези цели Както знаете, е, е, ние се съобразихме с е, амбициите на комисията и заради това имаше някои пренасочвания. Второ, на въпроса за младите, комисията, както и докладчикът, смята, че този въпрос е изключително важен искам да кажа, че е, тук не е достатъчно просто да гледаме едно или друго перо, е, е, в чието заглавия е записано младеща в действие или нещо друго. Въпросът за бюджета, който е посветен на младите хора, е въпрос, който е на английски cross-cutting, т.е. Този въпрос е включен в различни бюджетни пера. И като погледна цифрите, които са на лице, ако взема перата не само за младеща, които скромно нарастват от 1,6%. Ако погледна цифрите Youth on the Move, флагшип номер 2 в програмата 2020, тогава различните източници за мобилност, Erasmus, Montus, е, е, Enterprise Youth, добавям и People – тук е, между 2010 и 2011 година имаме увеличение на средствата от 1 е, милиард 790 и 80 е, на около 2 милиарда, т.е. растеже от 13,4%. 13,4% увеличение на средствата за младеща по различните политики, които се прилагат в Европейския съюз. И с това смятам, че е почтенно все пак да се заключи, че усилието, което е направено за младеща в бюджета, далеч не може да се пренебрегва предвид общия растеж на бюджет. сега по е, пилотните проекти, по пилотните действия. Комисията очаква предложенията на парламента, е, които да бъдат направени юни месец преди първото четене. Чух казаното от госпожа Глеслер за външните връзки какви въпроси задава и какви забележки прави по растежа на отделните пера. Мисля, че рубрика 4 е- беше една от големите жертви при преговорите през 2005 година и към края на периода има нещо като компенсация. Но въпреки това искам да кажа, че цифрите, които са в вписани в бюджета, отговарят абсолютно точно на финансовото програмиране. Така че е, няма е, почти никакви неизвестни във връзка с промяна в тези цифри. И накрая, господин председател, искам да се върна на забележката на докладчицата по линия 56 Искам да изясня, че ние четем по един и същи начин този текст. Увеличението на административния бюджет на комисията е 2,9% което означава, че е, нейният дял в административния бюджет намалява спрямо останалите институции. И а, е, може би а, е, е, тълкованието на текста може да бъде различно в а, зависимост от а, окончателната версия, която ще бъде прията. Като цяло, аз чух какво беше казано за бюджета, който не е бюджет за след кризата, а е бюджет, който попада в момента, в който се е, е, развихри кризата. Когато обаче докладът беше подготвен, той беше е, бюджет за след криза. Защото когато се изработва бюджета, винаги е, има възможност за промени. Както променихме бюджета миналата година е, с е, програмата за стимулиране на економиката. Обстоятелствата сега са различни, положението е изключително трудно, трябва да се вземе предвид това и това неминуемо се отразява и на е, бюджета за целия Европейски съюз. Но ви напомням, че структурата на е, бюджета на Европейския съюз е коренно различна от структурата на националните бюджети. Мога в последствие да допълня нещо за тази структура, но това понякога може да се отрази отрицателно на условията за възстановяване на економиката. Така че това трябва винаги да се има предвид, когато се променя бюджета в една или друга посока. Благодаря, господин председател. Директор. Благодаря, господин генерален директор. Сега и аз искам да направя някои коментари, а след това ще дам думата на Сидония за заключение. Както току-що каза господин Жонжо. От няколко седмици сме изправени пред нова криза, нова буря, която не бе взета предвид и не бе предвидена при изработването на този бюджет. В продължение на 18 месеца Европа е била изправена пред три бури. Първо, финансова криза и а, е, лична задлъжнялост. Тоест банките на много държави членки бяха в ужасно и много тежко положение. Втора буря, която е, е пред, абсолютно абсолютна последица от предишната икон, економическа криза, която води до рецесия, от тук нататък отражение върху нашия бюджет и националните бюджети. И сега трета буря Става дума за кризата, свързана с държавния дълг, с обществения дълг. И ако министрите на се събраха през уикенда и приеха план през уикенда, т.е. защото а, някои фин, финансови институции се питаха, ако изкупуват суверенния дълг, на практика не, куп, не изкупуват и а, е, а, е, лоши и а, е, о, отровни активи, каквито бяха а, ипотечните а, кредити преди година и половина. И още нещо. Не знаем в какво състояние ще бъдат нашите економики в близките седмици и месеци. Т.е. няма никаква предвидимост и няма никаква видимост относно необходимо, необходимост, необходимостта и нужд, бюджетните нужди. Така че не трябва да изпускаме от очи това. Трябва да бъдем много а, абсолютно а, отговорни. Ние само преди седмица не предвиждахме третата криза. Ние взехме предвид първите две кризи, изработвайки е, бюджета, както и 2008-2009-2010 година. Но ще трябва обаче да включиме и е, елементите, проистичащи от третата нова криза. Е, отлично съзнаваме, че за първ път през 2011 година ще влезе в сила и новата бюджетна процедура залегнала в Лисабонския договор. Георен Ферм смята, че нашите приоритети трябва да бъдат изтъкнати в три лога, в тристранния разговор, така че ние трябва да, трябва да направим стратегически избор. Дали да, да предложиме нашия шопинг лист, списък за покупки, или да предложиме две, три или примерно дори само един приоритет, предвид обстоятелствата. Политическия въпрос, с който се сблъскваме и обясненията, които трябва да дадем на държавите членки, докато не се е променила системата за захранване на бюджета, е как да накараме държавите членки да да участват и да внасят повече в европейския бюджет за 2010 и 2011 година предвид кризата. Естествено, че страна като Гърция няма да може да, е, да допринесе повече. Но и други държави, които примерно е, увеличиха разходите и задълж, задълж, задължеността си, за да помогнат на други страни и те няма да бъдат склонни да, го, да увеличат вноските си. От една страна ние, давам, ние се опитваме да даваме уроци на държавите членки, казваме им, че публичните финанси се управляват е, е, зле, а трябва същевременно обаче да, да им обясниме, че другите бюджети трябва да намаляват, а нашия да се увеличава. Същевременно обаче тази трета криза доказва, че повечето държави членки на Европейския съюз живеят е, на широка нога, много повече, отколкото им позволява бюджета им. И същевременно и всички економисти признават това, че в ситуация на рецесия, в която сме в момента и се опитваме да излизаме, че ако публичните финанси спаднат, рецесията ще тръгне от, и ще, е, ще се увеличи отново. Така че всеки се опитва да намира изход от положението новата криза трябва да, да насърчи държавите членки да намерят общо решение, да излезат заедно от рецесията. Те а, е, в момента а, е, намират общо решение на а, е, кризата, свързана с публичната задълж... задлъжнялост и трябва по същия по същия начин, заедно, едновременно, да излеземе от бюджетната криза, в която всички сме потопени. И една последна а, така, бележка, отправена към Европейската комисия и непряко към съвета и към всички нас. В плана, който бе прият вчера, съществуват разпоредби, които е, така са най-важни в цифрово изражение. И съгласно тези разпоредби, държавите членки е, поемат ангажименти да дадат гаранции, да дадат заеми, е, да вземат заеми и така нататък. Но има и един, една разпоредба за това, че Европейския съюз също ще може да вземе заем. Бих искал да бъда абсолютно сигурен, че в инструментите, които бъдат създадени, ще има прозрачност, честност, ще има а, ясност и че няма да има задбалансови а, е, а, е, средства. Нито от политическа гледна точка, нито от економическа гледна точка. Тоест, освен официалните сметки, да няма други. Да няма други процедури, да няма извънщетоводни документи, които да отговарят и да бъдат регулирани от други правила и които също ще бъде е, една, скри, един скрит фонд, защото преди 18 преди 18 месеца обвинихме много финансови институции за задбалансови е, ангажименти и обещания, но и ние сме го правили. За това не знам по какъв начин държави, държавите членки ще какви мерки ще вземат? Счетоводни, политически, финансови – за начина по който те ще допринесат към плана за спасение, но ние трябва да бдиме, защото общностната част на този план да бъде прозрачна, да не бъде, да не, да не е, даде възможност за критика, защото ние, ние сме длъжни да направим това заради нашите граждани, за да възстановим доверието. След като изслушахме различните мнения и становища, какво ще каже нашия докладчик Сидония? Искам да благодаря на всички вас за забележките, на тези, които и харесват доклада. Искам да им благодаря. Тези, които отправиха критики, също им благодаря. Сега е време, защото сега е време да променим текста. Очаквам измененията ви. Имаме време до 12 е, май в 12 часа на обяд. Искам да си позволя, господин председател, ако не възразявате, да се спра само на някои забележки. Няма да правя заключение, само нещо да кажа по забележките. Аз мисля, че е, е, ние сме в драматична ситуация като членове на бюджетната комисия, а като политици участваме в случващото се. Ние виждаме кризата, виждаме какво става от първите страници на вестниците. Това засяга нашите граждани, но трябва да разберем и ограниченията на доклада. Това е бюджета за 2011 година. Искаме е, да включим големи неща в доклада, но нека да се самодисциплинираме и да бъдем реалисти. Е, първо, има разлика между европейския бюджет и националните бюджети на държавите членки. Тази разлика е огромна, именно поради това ни е трудно да откликнем на кризата чрез европейския бюджет. Националните бюджети в края на всяка година е, завършват на червено, докато в европейския бюджет винаги има излишък и ние връщаме пари на държавите членки. Това е, е основната разлика между тези две бюджетни същества. Ако позволите да се изразя така. И за това е трудно да обясним на гражданите как ние връщаме пари на държавите членки всяка година. В парламента, в съвета има приоритети, изпълнението обаче е корено различно и хъртисват пари. Нека да запомним това и да разберем, че европейският бюджет е изключително ограничен, за да може да реагира на кризата в държавите членки. С други думи, неговото предназначение, говоря за бюджета, не е да реагира на кризи е, има е, гаранции в бюджета за гаранции за заеми трябва нещата да се променят и да имаме много сериозна дискусия с комисията ИКОН. Аз не искам да избягна такава дискусия, обаче според мен е още рано да се говори за това, когато обсъждаме бюджета за 2011 година. Европейския бюджет, поне според мен, е полезен инструмент не за да се подпомагат националните бюджети, не му е това предназначението, може би трябва да бъде, но това трябва да се обсъди, но поне според мен и точно така е, искам да огранича доклада си, задачата на европейския бюджет е да се финансират дейности, е, с, с които не могат да се занимаят държавите членки, обаче на скромно ниво. Именно заради това аз наблегнах на младеща, защото е, тук можем да внесем някаква положителна промяна, примерно чрез нашата трансгранична политика. Това е което някои наричат европейска добавена стойност има нещо друго, което също ограничава моя доклад, което очертава неговата рамка. Това е забележката за е, работните места и растежа. Аз не съм сигурна, че това е, е европейския бюджет е инструмента за заетост и растеж. Трябва да има регулаторна промяна. Нека да не създаваме иллюзии. Ако няма успоредни правни промени, ако няма промяна в е, политиката по заетостта, европейския бюджет няма да създаде работни места. И накрая една забележка по стратегията 2020. Европейския бюджет е полезен, но все пак е, е, мисля, че трябва да има дискусия по законодателните и регулаторни разпоредби за приложението. Не, че нямам въображение. Аз отразих идеите си в доклада, но се самоограничавах самоограничавах се. Сега, нека да се върнем към 2011 и вашите забележки. Е, специализираните докладчици и работата им с парламентарните комисии, доколкото е възможно е, в е, тези времена на стрес, аз работих с парламентарните комисии и техните докладчици, които работят по бюджета. Срещахме се, разменяхме имейли по графика, по инструментите, които могат да използват, насъчи ги да предложат изменения и евентуално да дадат и мнения. Както казах, аз съзнавам, че всички работим в условия на стрес. На 19 май ще се срещна с докладчиците преди гласуването на доклада в бюджетната комисия. Надявам се тази среща да бъде мястото, където да обсъдим измененията, които тези докладчици евентуално ще предложат. Аз желая да се съобрази с техните забележки е, при този напрегнат дневен ред. Сега, тук, е, да, все пак трябва да отговаря на генералния директор. Да, трябва да му отговоря за програмата за младеща. Става въпрос за пера, свързани с младеща. Това не е моя частна натрапливост. Аз е, аз съм е, с малко по-широко въображение. Знам, че въпросите за младеща, за безработицата на младеща и защо за образованието. Всичко това е включено в много бюджетни пера. Говорила съм и с генерална дирекция за етост. Европейския социален фонд също работи с младеща. Никой не може да ми даде данни, кой точно получава средствата. Никой обаче не очертава ясния профил на бенефициентите. Какво да има образованието, каква да има възрастта. И изобщо дори е, в какво, как, как се разполагат те в пазара на труда. Тоест, ние не знаем кои са бенефициентите и това е проблем. Защо програмите, свързани с младеща, са толкова важни от бюджетна гледна точка? То е защото според мен те са много ефективни. Зададох въпрос на комисията, чакам отговор. Аз си направих моите изчисления. Примерно, ако видим програмата Младеж действие или обучение през целия живот или е, дейности за млади хора, които търсят работа, да ги учим на неща, които не ги учат в училище, как да работят в екип, да учат чужди езици. И цялото познание, което ние можем да дадем извън училище, ако видите колко ще струва това на бенефициента, ако го финансирате по програмите Младеж в движение или Социалния фонд, аз се направих изчисление, че е толкова скъпо, ако го е, финансирате по е, социалния фонд и толкова ефтино, ако го финансирате по младеща в движение. Аз съм си направила сметки и е, искам да чуя какви са заключенията на комисията. С любопитство ще чуя отговора на комисията. Сега хубаво е да имаме политически приоритети, но трябва да видим и с какви пари разполагаме. Искам просто да разберете дълбоките ми съображения. Е, това е начин да се е, увеличи и участието на гражданите. Не просто да им даваме нещо, а как да ги научим на ранен етап да участват. Това е по-широкия контекст. Искам да отговоря на въпроса за млечния фонд. Това беше първоначалното желание на парламента да се търси постоянно решение, но това, което аз казвам в доклада си е, аз искам да видя оценката на комисията, положително ли е, отрицателно ли е, научихме ли нещо, какво научихме, да продължаваме ли или не, мисля, че не разполагаме с необходимите данни за момента и въпросът към комисията си стои. Да се види как се прилага този млечен фонд. Мисля, че Европа 2020, ако имаме прекръстване на налични програми трябва много да внимаваме. Изобщо много трябва да внимаваме, като прекръщаваме нещо. Изобщо трябва да се види по-задълбочено да се обсъди. Като има предвид и някои опасности, може да настъпи объркване, някои от програмите вече са известни, те са почти патентовани. Дали потребителите искат да ги прекращаваме? Трябва специализираните комисии да обсъдят този въпрос. Сега в бюджета пишем принос към Европа 2020. Това е за сега стартова. Това е, това е старт за сега, просто изходна точка. Ако нещо съм пропуснала, извинете. Сега ще си прегледам, да не съм забравила нещо. Както казах, очаквам вашите изменения и ви обещавам, че ще ги включа колкото може по-бързо. А, да, нещо важно. За нетрадиционния край на моя доклад – за ключовия въпрос за правомощието. Не ми е удобно да обсъждаме правомощията в този формат тук. Мисля, че тази точка, както и много други, е изходна точка за нас. Трябва да стесним и да задълбочим всичко, което е предложено. Не искам на настоящия етап да, е, е, да, да просто да, да, да, да се отказвам от нещо, но по-скоро смятам, че трябва е, в по-ограничен, в по-ограничен състав да обсъдим някои ключови въпроси по този мандат, който ще ми се предостави. Ще ви кажа някои идеи по правомощията но е, друг път. Благодаря, Сидония. Благодаря на всички колеги, които са работили по този извънредно важен въпрос. Нека ви, пред... ви припомня сроковете. 12 май 12 часа за внасане на изменения второ заседание на работната група с докладчиците от всички други комисии на 19 май. Така че до тогава, разбира се, след това вече ще бъде, е, няма да има възможност за допълнителни внасяне на изменения, но е много важно да се види какво искат да предложат другите комисии и всичко това да бъде взето предвид. Ще гласуваме тук в комисията по бюджета на 2 юни, за да може доклада да бъде разгледан в пленарна зала на 15 или 16 юни в Страсбург, а тристранните преговори ще бъдат на 30 юни. Тоест, междувременно ще трябва между, между нас и да постигнем компромис, за да можем да наблегнем на приоритетите, които считаме за основни. Това може да бъде повдигнато и в пленарна зала по-късно. Така, аз мисля, че трябва да преминем към следващи точки от дневния ред. Това беше най-важната точка от нашия дневен ред днес след обед, а сега ще е, прегледаме по-набързо останалите точки. Точка 5. Коригираш бюджет номер 2. Става дума за економическия и социален комитет и комитета на регионите, доколкото разбирам нищо ново от миналия път. Господин Манка, нещо имате ли да кажете? Кажете, докъде сме стигнали по, този, по тази тема? Два са от нашето последно сетнутия не изменила. Благодаря, господин председател. По тази тема по коригиращия бюджет нищо ново не мога да кажа от последната среща. Очаквам становището на съвет. Е, очакваме и становището на парламента. Също и възоснова на мненията на двете комисии аз съм настроен позитивно. Двете комисии имат по-големи правомощия. Те са натоварени повече на основата на Лисабонският договор. 10,5 милиона е сумата. И въпреки, че на пленарното заседание в април гласувахме коригиращия бюджет, възможно е тази сума да намалее. защото комисиите може да не са в състояние да използват тези средства. Господин председател, по отношение на вашия доклад по процедурната директива, възоснова на Лисабонския договор, в точка 13 е записано, че ние искаме да подобриме сътрудничеството между институциите и то в рамките на бюджетния процес, тъй като от, две мес, от два месеца нямаме информация, е трудно да разберем дали съвета е на друго мнение. Още днес обаче трябва да изпратим сигнал, че е нужен триалога Триалога на 30 юни е планиран и това е сравнително късно. Това е. Благодаря. Е Благодаря много. В такъв случай ви предлагаме, предлагам да не се спираме задълго на тази точка. Значи той е, това е точка 5 и 6. Ние спазихме сроковете. Дори приехме коригиращия бюджет преди е, той да бъде прият от е, Корепер е, с е, надежда Корепер да го приеме веднага след нас. За съжаление това не стана, тъй като не е имало квалифицирано мнозинство на Корепер за приемането на този бюджет. Междувременно обаче е, се водат преговори между е, Испанското председателство и Кокобу. Ние като комисия по бюджета е, свършихме нашата работа, така че ще видим с е, координаторите и другите власти процедурата да продължи колкото се може по-бързо, ако, например, е необходим бърз тристранен разговор. Пред... Ще го направим. Господин Манка, благодаря ви. Точка седма. Става дума за многогодишната финансова рамка. На 27 април комисията прие доклад, оценяващ приложението на междуинституционния междуинституционното споразумение и аз бих искал Раймар Бъге да ни каже какво мисли по този доклад. И мисля, че можем да, да разгледаме междувременно и осма точка с а, технически корекции. Раймер, имаш дума. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was Punkt 8 angeht, äh, da handelt es sich ja auf der Grundlage äh, der Ziffern äh,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 Благодаря. Господин председател, благодаря и на Раймер. Аз също мисля, че това е чудесен доклад от името на комисията. Дава ясна картина на ситуацията. И освен това обяснява защо е необходимо да се поддържа напрежението върху комисията, за да изготви оценката на финансовата перспектива. мисля, че маржовете е, са малки и комисията обяснява, че с ИТА има една програма, е, която струва около милиард евро. Парите ги няма, така че остава въпрос откъде да ги вземем. Е, сигурно всеки един от нас може да попита, например, какво става с Галилео. Има агенции, обаче няма финансиране. Те са в проект. Въобще много неща са в проект. Примерно е, е, за селското стопанство в другите години изостанаха средства, които не бяха освоени. Е, но това беше предишните години, вече не е така. Има разлика между този документ и бюджета от 2009 година, но излишъка намалява. За 2012-2013 година трябва все пак да прилагаме механизма за финансова дисциплина, е, може би е, обща стопанска политика ще стигне до таван. Не знам е, дали комисията още вярва в това, но има проблеми дори и в тази област, така че и там ще изникнат големи проблеми. I think, uh, it really goes to... Просто е, ние трябва е, всичко, всичко е, да бъде свалено на масата. Това, което не е тук, годишните служби по Лисабонската стратегия, по Лисабонския договор, може би само с изключение на външната служба. Но, примерно, да речем, има е, политика за космическото пространство, друга политика, но като чухме обяснението за механизма за гъвкава сигурност, но и обяснението, че може би това няма да е достатъчно. Сидония каза, че бюджетът на Европейския съюз е различен от националните бюджети, че там няма дефицит, че винаги има някакъв издишък. Аз мисля, че огромната разлика е, че като изключим бюджета за селското стопанство, това е бюджет за проекти, а тези проекти се изготвят за период за 7 години, т.е. няма гъвкавост и не може да се изместят нови неща, докато сега ръцете ни са вързани, защото няма никакви допълнителни маржове. Така че каквито и идеи да имат хората, трябва да ги е, впишат в е, проекти. И това ще бъде е, трудна задача. Знам, че е трудно да се искат е, повече пари при настоящата ситуация, но мисля, че това, което ни е необходимо е поне почтенност, честност. Нека свалим картите на масата. Е, сега сме се мамили един друг и е, сме искали да прокарваме някаква политика, но е, финансирането го няма, когато те не са оправдани. Благодаря, Ан. Да, Опитът на финансовата перспектива, която в момента се прилага, показва голямата разлика между национален бюджет и общностен бюджет. Националният бюджет е за една година, а общностният е за седем. С леко преувеличение. Тоест, нека да се направим, че гласуваме годишен бюджет, като има предвид, че е закован за 7 години. Обаче, така повече не може. Нито технически, нито политически. Гюран Ферм поиска думата. Е, благодаря. Първо искам да благодаря на Раймър Бърга. Аз споделям неговия анализ Смятам, че наистина доклада на комисията е много полезен, но също времено съм много разтревожен, защото ако разгледаме заключенията на комисията, те предлагат три варианта. Мобилизиране, корекция или разгръщане. Но корекция само в промени на климата или вътрешен пазар. Аз мисля, че това е прекалено ограничено. Ако погледнем доклада на Сидония, има много политики, много отрасли, които няма да могат да бъдат финансирани, ако не, не направиме корекции в бюджета, освен тези два отрасъла. Така че струва ми се, че самите заключения са прекалено а, не ограничителни. Да, тези две, две отрас, тези два отрасла са абсолютно задължителни, но е необходимо да се прави на много други места. И сега, струва ми се, както вече казах, аз съм съгласен с анализа на докладчика, но как трябва да разглеждаме по-конкретните предложения? и особено свързани с 2011 година. Как и кога трябва да разгледаме конкретните предложения по бюджет 2011 година. Това трябва да стане по, до края на първото 6 месечие за много. А, и ако не го направим, кога ще го направим? Така че сега има един устен въпрос, който задаваме на, на комисията, но след това мисля, че веднага, много бързо трябва да, е, да, да решиме кога, къде и по какъв начин да обсъждаме, защото инак ще се намерим в критично положение. Благодаря ти, Гаран. Сега Хелга има думата. Вероятно, иска, иска да знае сигурно дали ще финансовата рамка ще бъде зелена. Господин председател, първо искам да благодаря на комисията, също и на Раймер за неговия доклад. Аз ще се спра на целевите конфликти. Както знаете, че от моя гледна точка ревизия на европейският бюджет е необходим, когато от една страна искаме да финансираме нови приоритети и когато, изхождайки от кризите и от новите е изисквания, климата, нови растежи, нова работни места, нови материали, е, безработица с мъжност. Искаме да се борим с всички тези неща, които, по които говорихме. С сегашната структура на бюджета това не е възможно. Това го видяхме през последните години, иначе нямаше да се налагат тези корекции, които ги правим. При всички разлики в, на партиите които имаме. До сега бяхме прагматични и бяхме неясно, че ни са необходими такива корекции, за да финансираме нови приоритети. Кое е реалистично в момента? Не можем да правим дългове. Това е добре така да бъде. Ограничен ни е бюджета, но имаме известна гъвкавост, която ни позволява да дадеме пресни пари на държавите членки, да дадеме нови заеми, с които да финансираме държави членки. Това, което Масур каза през последните десетилетия, е, сме живяли над нашите възможности и сме правили а, дългове. Но поне в Германия от 2011 година не можем да продължаваме, поне в Германия, тъй като сме в наложили спирачка на правенето на нови дългове и не можем да непрекъсно да се кредитираме. Така че това трябва да има влияние върху европейските бюджети. Готовността на Германия и на други държави да предоставят повече пари на бюджета на Европейския съюз, Галилео и разни други програми, това означава, имайки предвид нашите малки маржови, новите задачи, че трябва да има увеличаване на бюджет. Може да се каже, че това, въпреки че е желателно, е нереалистично. Какво ще следва от това? От една страна, има възможност в европейският бюджет, ако няма а, повече пари, да направим по-добро разпределение. Това е болезнена задача, тъй като някои от нещата, които искаме да финансираме, в резултат на заключенията, до които сме стигнали, няма да можем да го, ги финансираме. Другата стратегия или друга цел, която може да си поставим, е им, да си поставим въпроса. Има ли възможност въпреки напреженията в националните бюджети на държавите членки, да спечелиме държавите членки да дават повече пари в Европейския съюз, защото сме убедени, че при една ситуация печеля, печелиш, win-win ситуация, ще постигнем повече, отколкото при националните ефекти. Трябва да дебатираме сериозно по този въпрос. И последната ми забележка е, повечето от нас са наясно, че по време на средносрочното средносрочния преглед казваме, че нашата политическа цел продължава да бъде такава. В момент аз спорих по този въпрос, но забелязвам, че съвета има все по-малък интерес. Въпросът е дали опасността, че ще бъдем все по-малко в състояние да реагираме на необходимите изисквания, докъде ще доведе. От една страна реалистичността, а от друга страна политическите необходимости, че трябва да се променят някои неща, ако гледаме сериозно на нашите цели и целите на съвета. Нужно ни е открит стратегически дебат Иначе през следващите месеци може да се окажем в драматична блокада. Благодаря. Мерси, Елга. Благодаря. Елга. Салвадор Гариг. Благодаря, господин председател. Останалите колеги взеха отношение по доклада и по предложението на комисията. Аз искам само да кажа следното част е, от дискусията не беше проведена днес, а именно кои са границите на общностния бюджет. Тази част от дискусията сега е, трябва да се обърне към друг източник на доходи, без обаче да има нови общностни източници на доходи защото така тръгваме срещу е, политиката за економии. Тоест, трябва да се балансират националните бюджети и общностния бюджет. Тази идея вече е отразена в е, документи, като например доклада Ламасур, доклада Янс. И е, това трябва да бъде принос на нашата парламентарна комисия по дискусията за финансовите перспективи. Ние трябва да докажем, че някои от нещата, които се правят в Европейския съюз, могат да бъдат економия спрямо същите неща, които се правят в е, държава членка. Трябва тази дискусия да започне съобразно новите потребности. Защото, както казаха колегите, бюджетният марш вече е недостатъчен. Ние не можем да минаваме от година в година благодарение на излишъка. Знаем, че 2011 година вече няма да има излишък, както и следващите години. Тоест, трябва да се търси нов баланс между националните бюджети и общностния бюджет и то в най-близко бъдеще. Благодаря, казах председателя. Сега аз искам да кажа нещо. Да, е, днешната дискусия е страни от е, възникналата от 48 часа на сам ситуация. Е, не можем да обсъждаме темите по начина по който миналата седмица можехме, ги, можехме да ги обсъждаме. И още не знаем как можем да говорим за тях. Ще ви дам няколко примера. Днес пресно, пресните впечатления, които имаме след общата криза и след този е, зрелищен план, който успокои пазарите, поне така излиза, трябва да имаме един а, е, общностен бюджет, който трябва да а, е, бъде намален. Защото не можем да искаме а, бюджетите на държавите да намаляват, а нашия да расте. Това е едно песимистично заключение. Така че е, най-добрият план да се придружи плановете за оздравяването на е, националните бюджети, то е година-две общностния бюджет да не расте. Обаче има и корено различни е, варианти. До преди три дни и туно юрист. Всички държавни глави и всички юристи твърдяха, че Европейския съюз не може да задлъжне. И дори и аз го казвах. Обаче не е така. Абсолютно погрешно. По член 122 не се предвижда възможност за длъжняване, а се от предвижда възможност за отпускане на финансова помощ от Европейския съюз. Докато сега решението е взето и юристите ни доказват, че е изцяло съобразено с договорите. Това е ролята на правниците, Задачата на правниците е да се докаже, че винаги всичко е възможно, стига да има силна политическа воля. А, да. А, е, стига да има обаче е, добри политици, които да кажат на е, юристите, ето какво трябва да направим, за да нарушим договора. Но ви обяснявам, че договора не е нарушен. Така, сега е възможно Европейски съюз да вземе на заем пари, за да отпусне пари на национален бюджет, който е зле управляван. От политическа гледна точка обаче ще обясним, че Европейския съюз не може да вземе пари на заем за най-добре управлявания европейски бюджет, а именно нашия, общностния бюджет – Както каза Йенсен, в европейския бюджет има много проекти, които са проекти на бъдещето. Най-категоричните проекти за оздравяване на економиката. Един план за оздравяване на националните економики, които подготвят бъдещето. Това беше предложение и откакто е направено това предложение а, а, на Делор. А, от е, днес нататък европейския бюджет може да се окаже в дефицит с 60 милиарда. Това е решението на съвета. Той приема такъв дефицит. И затова казвате да няма извън бюджетни сметки. Ще кажете, е, ма това няма нищо, защото това не е бюджета. Е как да не е бюджета? Къде е тогава? И от момента, в който допуснем, че това е все пак европейски бюджет. Тогава задаваме политическия въпрос. Европейски съюз има право да вземе пари на заем, само за да дава пари на зле управлявани национални бюджети. Или да вземе пари на заем, за да финансира общностни политики. Това, което се случи последните дни, променя е, данните в задачата и може да се стигне или до песимистична и тъжна е, версия, когато е, всички за година-две изпадаме в анорексия. Или да се стигне до други версии. Може Хелга да се усмихне, обаче аз не мога да устоя на е, удоволство да накарам Хелга да се усмихне така. Ако заявим, че приемам идеята да си споделим ролята при финансирането на политиките, които се смятат за приоритетни между държавите членки, националните бюджети и ние. Тогава задаваме въпроса на представителите на бюджетните комисии от националните парламенти на 1 юни, съвсем наскоро. Те казваме, ние отговаряме за общностния бюджет, ще е, направим усилия да направим економии и няма да увеличим средствата, с изключение на една област. Поверете ни тази отговорност, понеже е, това отговаря на правомощията по Лисабонския договор и отговаря и на всички политически инициативи от 2-3 години. Околната среда, енергийна политика и околна среда – има програми, които се изготвят, за да се пести енергия, да се пренасочи потреблението към чисти енергии, защита на околната среда, научни програми за научни изследвания в областта на енергетиката. Всичко това ще се финансира с нови средства, които ще бъдат внесени след 2013 година от продажби на търг на емисии на газове, които предизвикват парников ефект. И това ще се прилага към промишленост и към транспорт, който произвежда такива газове. Това не е моя политически избор, обаче това би имало смисъл и би могло да се обясни за да може държавите членки да разберат, че в момента, в който всички сме в една и съща ситуация, трябва да разсъждаваме и да търсим заедно общи решения, да си е, разпределим задачите и при това разпределение на труда Европейския парламент и Европейския бюджет да изиграят положителна роля, без това да излезе скъпо на дънакоплатците и без да се задълбочи задлъжняемостта на едните или на другите. Така че, скъпи колеги, искам да ви кажа, че е трудно да стигнем до заключения днес. Е, можем днес да кажем какво сме могли да кажем миналата седмица. Имаме е, важна среща. Устен въпрос, който беше подготвен и който си въжи. Устният въпрос към комисията и към съвета е в дневния ред на следващото пленарно заседание. Май месец в Разбург. Нали, в този дух работим и така ще стигнем до заключенията през юни. До тогава да се надяваме Европейската комисия ще ни е предложила да, ще се задоволя с една усмивка от генерален директор. Няма да го мъча да ми дава точен отговор. Е, та е, Европейската комисия да ни предложи е, други текстове в духа, в който говорим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 Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Тук има две неща. Първо, техническа помощ по инициатива на комисията и по косическия аспект на въпроса търсене от много държави членки. Пристъпваме към първи обмен на възгледи по доклада на Барбара. Благодаря, господин председател. Искам да обърна внимание на моите колежки и колеги, че това запитване произлиза от комисията и е доста по-различно, тъй като се отнася за член 8 на регламента където 0,35% от годишната сума на този фонд се взима за техническа помощ. Тук става дума за контрол върху функционирането и използването. 1,1 милиона евро и техническата помощ са различни неща. За да бъде ясно, искам да кажа следното. Първо става дума за мониторинга. Комисията говори за различни паралелни проучвания е, по този фонд. 250 000 евро създаване на интернет страница 240 000 евро създаване на база знания, проучване на данните за освобождаване на работна сила 50 000 евро. След това административна и техническа помощ, две заседания на експерти, и 70 000 евро най-добрата практика се обменя по този въпрос различни заседания на държавите членки с участие на експерти за подготовка на съответната документация и съответните напътствия за изготвяне на документацията по използване на този фонд – 200 000 фонда, става дума накрая за оценката. Как, а, а, как се работи по този фонд? 300 000 евро се споменава. Този договор не е проблематичен или тази мобилизация, използването на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията би трябвало ясно да бъде използван. На една работна група ще се говори по този въпрос. Ще има гласуване на 1 юни. Това е деня преди нашето заседание, което е на 12 юни. Ние се надяваме, че всички пречки до тогава ще бъдат преодолени и в комисията по заедостта няма да възникнат проблеми. Господин председател, вие казахте, че има запитвания от две различни държави членки. Става дума първо за Ирландия, за керамика и стъкло, обработка на тези материали – Става дума за над 500 хиляди души заети, заети в тази обработка. 2,5 милиона евро. След това Испания има две заявки. Първо за обработващия сектор, керамиката в строителството. 181 предприятия с над 1000, над 1000 заети 6,6 милиона евро. И втората заявка е за обработка на дървесина, 36 предприятия, е, над 500 лаборатории, работилници, искат се 1,5 милиона евро. Тук очакваме становището на Комисията по заедостта. Благодаря. Мерси, Барбара. Благодаря, Барбара. Никой не е поискал да вземе думата. Благодаря ви за това е ясно изложение. Е, както посочи Барбара, има е, два различни правни инструмента. Единия е, засяга мобилизиране на средства за техническа помощ на комисията. На 1 юни а, комисията гласува, ние на следващия ден, а, комисията по заетостта. След това имаме три въпроса. Единия от Ирландия, другия от а, община Валенсия и третия от Кастия Деляманча. Манча там срокът е малко по-дълъг, защото комисията по заедостта ще ги разглежда през май. А, а ние трябва да се занимаем с въпроса на 21-22 юни. Благодаря, Барбара. А, така, сега. Аз забравих да се спра на шеста точка от дневния ред. Предлагам ви да не се спираме на тази точка така, е, психологически е, това, че съм забравил, има значение. Става въпрос за коригиращ бюджет номер 4, 2009 2009 тук е написано 2009 обаче всъщност е 2010 Да, за 2010 извинете, така, значи, коригиращ бюджет номер 4 за 2010 година, но темата са излишъците от 2009. Има излишък. Чудесно. А може да почака. Докладчика и без това го няма. Жалко. Много съжалявам, че е, вулканичните облаци са го забавили. Ако всички са съгласни, нека да почакаме. Е, Салвадор може би е готов е, да замести докладчика, обаче темата е толкова сложна, че е, ви предлагам да не разглеждаме шеста точка. Ще има други поводи да говорим по този въпрос. Нека да разгледаме тази точка в рамките на новия економически, бюджетен и политически пейзаж. Гьоран не е съгласен. Да, добре. В такъв случай, господин председател, някой от друг, може ли да ни посочи какви са ни вариантите? Правно имаме ли възможност да отлагаме, да променяме или дори отхвърлим всичко? Имаме ли такава възможност на настоящия етап? Не съм сигурен в легалната легалност. Именно защото аз изобщо не съм наясно аз лично не съм наясно и докладчика го няма. И за това ви предлагам да отложим тази точка. И не сме длъжни да решаваме днес. Е, parce que jusqu'à présent, j'ai entendu des choses assez contradictoires. До сега чух доста противоречиви неща. Какво е написано в договора? Какво е написано в финансовия правилник? и е, някакво поведение, е, което може би проистича от някакво джентълменско споразумение, но така или иначе, е, политически правилното до сега беше в момента, в който комисията е, да констатира някакъв излишък, веднага да го преразпредели между държавите членки. Обаче това предполага бюджетна процедура и вод на парламента. Аз не съм велик юрист. Аз съм а, така обикновен ум. В условия на демокрация не може да се каже а, тема, която подлежи на гласуване в парламент. Първо. Второ, парламент е длъжен да каже да. Трето, така или иначе, вода в парламента не води до никакви последици. Това не е демократичен режим. Може би е режим достоен за Централна Азия, но не и Европейски съюз. Тъй като така, ако има вод на парламента, е, който е необходим по процедурни съображения, парламента трябва да има правото да каже не. Може би няма правото да внесе промяна, но поне да има правото да каже не. Или поне да реши кога ще вземе решение. В противен случай трябва да се променят договорите. Това е лично мнение, което не е мнение на велики юрист. Така или иначе, е, е, заключението е, че можем да си дадем още няколко дни и вие сте прави. Точно това е моето намерение. Трябва да използваме тези дни, за да се изясни въпроса правно. Е, Салвадор е, искаше и без това да вземе думата? Не. Е, извинете, вие блестящо съм заявихте, че този срок от, е, ще ни даде възможност да се подготвим до следващото заседание, да видим кои са е, правилата, според които да преценим как да се преразпредели излишъка 42 дни. Надяваме се до следващото заседание е, проблемите на съвета с е, коригиращия бюджет да са се разсеяли което е, ни дава възможност да пристъпим към следващата точка от дневния ред. И тук отново ще дам думата на Салвадоро, който замества докладчика, който възпрепятствам. Това е точка 10. Le, le, le point 10 est ajourné. Il n'y a pas de virement au point 10. Така, добре. Добре, казват ми, че можем да отложим и разискването по 10-та точка. 11-та евентуални трансфери по другите бюджети няма какво да се каже. Даже докладчика вече си тръгна. 12-та точка решихме да го отложим, защото е, Марта Андерсен, нашия докладчик, е, отсъства. Освен това нямаме и правно задължителен срок. За щастие Юта е тук. Тя е, е запозната с темата и може да ни запознае с 13-та точка Агенция за оперативно управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Юта. Ähm, Благодаря, господин председател. Мисля, че досието е достатъчно а, е, за поставяне на въпроси. Дали всичко така ще го решим, както комисията го предлага, ще видим. Комисията в средата на година, та, миналата година, юни месец, направи това предложение. Трябва да се създаде една агенция, която да отговаря за управлението на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието. Какво означава това? Това означава, че Шенгенската информационна система от второ поколение, т.е. нашата ЗИС-2, е, информационната система ВИЗА, ФИС наречена, и Ойродак, тази информационна система, която служи за подпомагане на Дъблинското споразумение – Става дума за за е, заявления за прибиваване, за обежище по-точно на хора от трети държави. Всичко това да се включи в една агенция за оперативно управление. Та комисията предлага, е, имайки предвид финансите, да струва около 113 милиона евро – Комисията казва, че тези пари не са никакъв проблем, тъй като маржа не е натоварен. Тези пари ще бъдат взети от три бюджетни линии. Евродак, ФИС и още една. Но веднага възниква първи въпрос в мен и моля комисията да ми отговори. Ако погледнем Евродак, ЗИС и ФИС, ако ги събереме цифрите и стигнем до 401 милиона евро, а бъдещата агенция иска да ползва само 113 милиона, какво ще се направи с тези оставащи 288 милиона евро? Какво ще ги правиме? За какво са предвидени тези пари? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос на който, за който моля комиста да ме подкрепи. Да ме подкрепи. Ние говорихме на широко, че ако, ако мислим за бъдещето на бюджета на Европейския съюз, то ако когато работиме или обработваме нещо на европейско ниво, ще има синергичен ефект. Какви са отраженията върху националните бюджети? Аз тук ще обясних какво ще правите за агенция. Това означава, че много работа ще отпадне в националните държави. Държавите членки трябва да почувстват бюджетно облегчение. Искам комисията това да го напише черно на бяло Тоест, когато вземе решение за учредяване на Агенцията за оперативно управление, искаме да знаеме какво ще стане с националните бюджети на държавите членки, какви економии ще има за тези бюджети, а не просто както винаги се прави при агенциите. прехвърля се работата върху агенцията на европейско ниво и продължават да си работят по стария начин. Това е втория въпрос, на който искам така наречения Impact Assessment, както се казва. Трето, агенцията след като започне работата си, се планира да има 120 души персонал. 120 души, които ще работят само за тази агенция. По-настоящему обаче, това, което, по което трябва да работи агенцията, се, за, се, тази работа се извършва от комисията. Тази работа, която трябва да върши агенцията, по-настоящем се прави от комисията. Но никъде в, в документите на комисията не намерих а, текст, който да показва, че ще има трансфер на длъжности. Тоест, хора, които сега работят в, в комисията, ще работят за в бъдеще в агенцията. Напротив, даже се казва, че че е, трябва да се набере персонал от други места. Това е първото. Второто, 20 души е, заети и 25 външни лица трябва да бъдат също набрани. Не се казва, че те ще отидат директно в агенцията. И четвърто, и искам да знам какво комисията има предвид с тези текстове. Ние може да мислиме за това, но искам да го чуем от тях, от комисията. И последното, оценка на въздействието, за което комисията се задължава, искаме ли нова агенция, да или не, и какво ще ни донесе тази агенция, каква добавена стоеност в сравнение с работата, извършена до сега от комисията. Така че оценката на въздействие някакси ми се струва, че е е, остаряло, тъй като е, е над 3 годишно вече. Междувременно на различни места, не само в нашата комисия, но и в националните парламенти се е засилва критиката, че тази агенция, както е концепирана, в никакъв случай а, няма да може да гарантира спазването на ли, защитата на личните данни. Точно когато се касае дума за трансфер, защита на лични данни. Имаме достатъчно случаи с САЩ е, и знаем колко е важна тази тема. важна за 27-те държави членки на Европейския съюз. Трябва така да се борави с лични данни, както изискваме от други държави, като САЩ, например. Едновременно с това, Е, идеята е стара, както казах, но междувременно имаме една служба за подкрепя, подкрепене на е, търсещи обежище хора. Тоест може да се получи паралелна работа с, чрез тази агенция. Така че преди да изготвим нашето становище, ни е нужна много информация от комисията – Възможно някои от колегите също да имат въпроси към комисията, които се нуждаят от отговор от комисията. Merci Que... Благодаря много. Дали комисията има какво да добави още сега? Имате думата. Благодаря, господин председател. Преди да дам думата на колегите от Генерална дирекция правосъдие, които могат да, да, да отговорят по-ясно, бих се върнал към проблема, повдигнат от госпожа Юта. Става дума за економията на човешки ресурси. Нашата, нашия подход е тези хора да бъдат насочени към унези отрасли, където политическата дейност изисква допълнителна работа. Сред... И по, по, по този начин комисията не иска допълнителни, а, допълнителен личен състав. Това е, това е така наречената економия на човешки ресурси. Но сега ще дам думата на колегите от другата генерална дирекция, за да отговорят по-подробно на вашите отговори. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо а, докладчик. Първо, цената. Има два аспекта. Първо, свързан с високата цена и големите разлики между агенциите и самото, самата дейност и второ увеличаването на разходите. А, става дума вие сте повигнате въпроса, свързан с разходите за е, създаването и функционирането на агенцията, както и е, допълнителните дейности, които ще бъдат предоставени на агенцията, но не и допълнителните инструменти, които е, ще трябва да управляват новите форми и на сътрудничество, т.е. връзките и проблемите, които проистичат от различните правни основи и системи. По втория въпрос, цената или, или разходите за развитие, тук отговора е не. Нещата обаче ще бъдат много по- а, различни в момента, в който СИКС ще стане оперативна агенция. А, по въпроса, свързан с личния състав, получахте отговори. Единственото, което мога да добавя е, че в момента, в който агенцията започне да функционира и а, за, започне да работи с личния състав, който и се предостави от комисията, просто ще има спад. По четвъртия въпрос става дума за централизиране или децентрализиране е, юридическо установяване и така нататък. Всички тези въпроси в момента са обект на преценка на юридическите последици. Защо комисията не оперира като агенция? Това също е един проблем, който е, е обект на е, оценка на въздействие и този, този, този въпрос бе разглеждан в сътрудничество от комисията, съвета и така нататък, е, включително и вие. Е, на времето решихте, че само агенция може да, из, може да изпълнява подобни функции и ще има е, възможности да използва такива системи на информационна технология. Що се отнася до защитата на данни, в момента в който първоначалното предложение бе е, е, обсъждано, стана, стана ясно, че правилата са много ясно разписани, инструментите съществуват. Съществува и много, много, много точни и ясни правила за защита на личните данни, които ще бъдат взети предвид от агенцията. От друга страна, самата агенция в никакъв случай няма да бъде потребител на данните. Всъщност, държавите членки остават собственици на, тази, на тези данни. Агенцията само ще оперира или самите системи и самия а, софтуер имаше един важен въпрос, свързан с оперативната съвместимост. Аз искам да спомена в този смисъл, че правните системи създават възможност за това. Имаме и защитни механизми за изтичане на данни. Дали има препокривания с други служби. Не. В правомощията на тази агенция е, няма никакво препокриване с е, работата на подобни агенции. ако няма други е, въпроси, ще дам думата на госпожа докладчик. За яснота още веднъж трябва да питам. Ясно. Това е отново пример за лъжите на комисията. Тя твърди, и последния път комисар Левандовски каза, че вие въобще няма да а, направите повишаване на персонала. Когато извадите от а, вашите задачи всички възможни задачи, тогава трябва персонал да го разпределите на другите, в другите служби персонал на агенциите ще става все по-голям, а комисията няма да има нови хора. Аз считам, че това е, е лъжа. За съжаление го казвам на вас. Аз питам конкретно за економиите, които държавите членки ще имат след като бъде учредена агенцията. Това няма нищо общо с парите, които са за учредяването на агенцията или за изграждането на информационните системи. Искам да знам. Вие ми казахте току-що, че държавите членки няма да имат економии. Тогава тази агенция за какво я създаваме? Ако нищо различно не е, а е просто една агенция, която ще харчи пари на европейско ниво, как ще защитиме създаването на тази агенция? Аз се научих, междувременно, с центъра във Франция, къде се събират данните и, и, и с другите неща, че много добре върват тези неща. Но въпросът ми е, действително верно ли е това, което вие казвате, че няма да има економи за държавите членки? Не е нужно сега да ми отговаряте. Може да ми кажете, трябва да направя оценка. Добре, ще съгласа. Но ако чуя след това от вас, че тази агенция трябва само да администрира и да управлява и е свързана само с това, което и нареди комисията, това ще е правно основание на комисията за прилагането на трите системи. Тогава съм против тази агенция, защото тя е изпълнителна агенция в този случай. Тогава се питам, защо комисията за тези три системи не предложи изпълнителна агенция? Аз действително не разбирам. Междувременно, ние имаме тези два инструмента, които създадохме. Защо сега, след като нищо няма да прави, освен да администрира и да управлява, защо тогава е изпълнителна агенция и по-скоро ние я направим като изпълнителна агенция? Благодаря ви. Юта. Благодаря, Юта. Мисля, че Юта така очерта политическия и финансов проблем, който проистича от това предложение. От нас се иска становище. Е, Водещата комисия е комисия Либе. Много е рано все още да се опитваме да видим какъв ще бъде графика. Но целта е първия проект доклад да бъде готов за през юни, да имаме конкретни предложения и после ще разгледаме нещата с оглед графика, който предложи Комисията по граждански свободи. Минаваме към точка 14. Става дума за доклад по системата за ранно предупреждение в селското стопанство. Знаете, че Генерална дирекция за неделие ни предоставя редовно е, сведение за разходите от фонда ФЕОГА. Получихме доклада за 2010 година. Става дума за доклад, покриваш първото три месечие на 2010 година. Нека не а, е, не наблягам на необходимостта а, да изслушаме с внимание доклада по този тъй важен проблем. Уважаеми господин председател, малка корекция на това, което казахте. Тази система за ранно предупреждение за нея имаме данни само до края на януари 2010 година. Какви разходи тя прави? В, този, в това кратко време, в което бяха, бяха разглеждани средствата, бюджетните средства, и говорим за 33 милиона евро приблизително, Има 483 милиона допълнителни средства, които се явяват корекция от квотата за млеката, но има 305 милиона евро, които се очакват от средства с специална цел. Това, което ми прави впечатление и искам да поставя въпрос на комисията за интервенцията на пазара. Използването на средства за интервенцията, тя беше, тези средства бяха под 74 милиона евро. Тоест по-малко от което беше предвидено. имаме, както казах, данните само за януари но това е период от време, през който е в цяла Европа има протести на фермерите, тъй като цените на техните селскостопански продукти са под производствените им разходи. Например, при пшеница, при млеко, при млечни продукти. Е, как е възможно да има една остатъчна сума, която да не се използва за интервенция на пазара? От една страна – цените са значително под производствените разходи, от друга страна има неизползвани средства. Искам комисията да попитам как е възможно това. И по директните помощи и използване на предвидените средства. Става дума за близо 90 милиона евро. Искам да попитам причината каква е. Че недостатъчно е, е плащана премията в Гърция, че са блокирани разходи в тази държава на средства, които трябва да постъпат към фермерите. Искам да знам от комисията повече за интервенцията на пазара – и за причината, защо към този момент, когато от толкова ниски цените на съскопанските а, стоки не са предвидени средствата за интервенция на пазара. Както и въпроса с средствата, които не са плащани за директни помощи, защото не са изплатени на гръцките фермери, които се намират в труден период те се намират в трудно социално положение и финансово положение. И се блокират средствата. Благодаря много сега. Може би и комисията да отговори на въпросите на нашия докладчик. Генерална дирекция Замеделие. Господин Замедели. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Could you introduce yourself? Може ли да се представите? Ян Смук в е, що се отнася до проблемите с Гърция. В Гърция имахме проблеми с информационните системи миналата година, т.е. с е, земеделците не можеха да въведат електронните формуляри, както това а, каквото беше такова изискване. Така че а, съответните власти не можеха да контролират а, и съответно не можеше да се извършат и плащания. Това доведе до забавяне на плащанията за селските стопани в Гърция. Що се отнася до а, пазарните разходи, има свръх експлоатация поради две причини. Първо, а, миналата година имаше освояване на 96% от средствата. Ние очакваме тази година нещата да бъдат подобни. Извест, има известно закъснение, но въпреки всичко смятам, че ще има наваксване. Колкото до мечния сектор, а, има имахме надежда за увеличаване на цените, това не стана, затова се използваха съответните инструменти за ребалансиране и е, средства по фонда. Господин докладчик, други. Няма други точки в дневния ред. Искам да ви припомня, че следващото заседание ще се проведе на 1 юни и 2 юни. На 1 юни имаме съвместно изслушване с Кокобу, а след обеда ще имаме, ще работиме с заедно с комисиите по бюджета на националните парламенти, а следващия ден обикновено заседание. Сега Заседанието а, е, приключи, а бих искал с координаторите да продължим да работим, за да можем да се възползваме от услугите на преводачите.